въпросите на транспорта Виолета Буч. Del giorno eh, c'è la dichiarazione della Commissione europea sul... Защото предстои декларация на Европейската комисия по повод авиационния пакет. Веднага даваме думата на госпожа комисарят. Poi apriamo il dibattito. Прего. И след това ще проведем разискване. Заповядайте. Президент, Господин председател, почитаеми депутати, най-напред искам да кажа, че много се радвам, че днес обсъждаме предстоящата авиационна стратегия за Европа. Приветствам интересът, който проявявате към темата. Радвам се, че нашите становища и оценки се споделят в много области. Както знаете, авиацията е важен мотор за економически растеж, търговия, растеж и мобилност. Ето защо силна и конкурентно способна европейска авиация играе много важна роля за европейската економика и спомага за изпълнение на основните приоритети на комисията. Европа трябва да запази лидерската си роля в интерес на своите граждани и фирми. Комисията приветства подкрепата за този подход във вашата проекторезолюция, акцента, който поставяте върху аеронавтиката като важен принос към растежа и работните места и предпоставка за конкурентно способен авиационен сектор. Съгласни сме с вашия призив за дългосрочна стратегия за европейската авиация. Ето защо Предстоящата инициатива на Комисията за авиационна стратегия за Европа очаква се през декември, ще засили приноса ни към оформяне на бъдещето на този сектор по един съгласуван и цялостен начин. Що се отнася до конкретните ви искания, имайки предвид, че работата продължава, позволете ми да се спра на няколко въпроса. Първо, във връзка с глобалната перспектива, глобалният авиационен пазар се променя. Ние обаче не бива да се страхуваме от това. Нека да изиграем важна роля в изграждането на този нов свят. В този контекст съм съгласна с вас, че за европейската азиация, авиация е важно да разполага с възможност да се конкурира с новите играчи. И има безмилостна конкуренция от авиокомпании от Близкия изток и Азия. Наскоро, вчера се върнах от Близки изток, потвърждавам това. С една амбициозна външна политика Европейския съюз може да спомогне, като договори споразумение с ключови трети партньори, по-конкретно достъп до пазара възоснова на регулаторна рамка, насърчаваща реципрочни възможности и не допуска изкривявания. Приветствам призива ви за мерки, които да преодолеят изкривяващото поведение. Ето защо комисията в момента обсъжда нови мерки срещу нелоялните търговски практики от трети страни и оператори от трети страни. Второ. Вътрешния пазар. От тази гледна точка виждаме, че има авиокомпании, които се борят с проблеми, други пък се справят много добре голе, има големи летища, които са рентабилни, а малките летища изпитват трудности. Въпреки, че индустрията има общи добри резултати, но и, те не са равномерни. Огледахме регулаторната среда, че по-нататъчни подобрения са необходими, за да стане сектора по-ефективен, да се осигури стабилност за инвеститорите, да се насърчи нова развойна дейност и да се гарантира сегашното високо ниво на безопасност. Трето. И аз съм. Обедена съм, че предложението за основни регламент за ЕАСА да продължи да работи добре, като заедно с това се адаптира към новите условия. Основната цел е да се въведат нови механизми за по- ефективен контрол върху безопасността и по и разработване на правила, основани на оценка на риска. Ето така ще разработим нормативната база в съответствие с риска. Искам да поздравя парламента за работата му върху дроновете. Четвърти въпрос. Социални въпроси. Има много социални въпроси, които трябва да се решат в интереса на устойчив растеж на авиацията. Съгласна съм че трябва да запазим лидерската си роля, в това число чрез високо образовани и опитни е, служители. И заедно с това моделите, има нови модели на заетостта и управлението, които трябва да се анализират. Активен и цялостен социален диалог е от основно значение. Пето подобряване и новаторство радваме се, че обръща внимание на единното европейско ниво. То ще усъвършенства управлението на въздушния трафик и ще подобри аеронавигационните услуги ще се подобрят и екологичните параметри, ще има по-малко забавяния за пътниците и ще е, спаднат разходите за авиацията. Що се отнася до Сезар? Разполагаме с цялостен проект, който се ръководи от ясна рамка, в основата на която са партньорства и стимули. Целта е да се въвеждат новаторски подходи. Споделяме желанието ви Сезар да се изпълни максимално бързо. По тази причина приветствам ваш, съм, отбелязвам вашето недоволство от досиета, които все още не са решени, права на работници, слотове в летища и други. Вашата политическа подкрепа не може да не бъде приветствана. Ние трябва да се занимаем с средата, в която функционира този разрастващ се сектор. Обедена съм, че техническите решения могат да доведат до намаляване на последиците за околната среда. На последните изложения в Париж и Дубай аз самата видях, че технологията ни, може да ни служи. Заедно с това Европейския съюз е разработил мощни регулаторни инструменти за е, емисиите и ИКАО заедно с, трябва да играе важна роля за глобални решения. Ще положим всички усилия това да стане. Обедена съм, че като работим заедно, можем да създадем силен авиационен сектор в Европа и очаквам да чуя вашите становища. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря на комисаря Булц. Започваме разискванията. Първо политическите групи. Господин Маринеско, две минути от името на НП. Много благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми дами и господа. Както каза всъщност вече госпожа комисарят, това е вид транспорт, който е изключително важен за економическото, социално развитие, както и за мобилността. Просто не можем дори да си представим какво ще се случи, ако няма авиотранспорт на днешно време. Само когато има стачка, осъзнаваме колко е важно въздухоплаването. И за това е, този сектор е изключително важен за летищата, за инфраструктурите, за строителството на нови и поддържането на стари, както и за авиокомпаниите. На авиокомпаниите трябва да гарантираме конкурентна среда, здравословна конкурентна среда. В този смисъл трябва да стимулираме и останалите представители на бранша вън от Европейския съюз да зачитат нашите стандарти. Надявам се, че съветът ще ви мандатира за започване на преговори с държавите от Персийския залив. В този смисъл ни е необходимо прекрояване на въздушното пространство, да се промени неговата структура, защото в противен случай ще загубим и пари и време. Агенцията трябва да изпълнява своята роля и на международната сцена и за това, разбира се, трябва да я подкрепяме както всички останали индустриални браншове, така и въздухоплаването и самолето, строенето не може да функционира без своите експерти и специалисти. Затова аз съм за от разблокирането на пакета, така че ви бихте могли да използвате нашата подкрепа тук в парламента за тази цел. Две минути, Анкелей. Господин Ерто, две минути. Благодаря много, господин председател. Уважаеми колеги, е, госпожа комисар, е, вие се спряхте на много въпроси, които сме повдигали. 5,1 милиона е, са работните места в авиацията, 65 милиарда идват от авиацията към европейския брутен вътрешен продукт всяка година, така че това е един от основните отрасли. Има обаче проблем, що се отнася до международната конкуренция. И не можем да пренебрегваме това. Намираме се а, тук, за да вземем решение какво тук в парламента да искаме от комисията, що се отнася до пакета за авиацията. Знаем, че европейските авиолинии се борят с сериозна международна конкуренция. Трябва да направим всичко възможно, да подчертаем, че има авиолинии, които получават държавна помощ, например в Персийския залив или в Азия. Не е коректно да реагираме чрез тваряне на границите, но ни е необходима проактивна стратегия за подобряване на положението, за да се гарантира равнопоставеност. Искаме справедливост, искаме прозрачност. Необходимо ни е преразглеждане на директивата от 2004 година. Трябва да си направим и ние домашното, да преразгледаме споразуменията за авиацията, да се постигнат заложените цели, да има добре обучени, мотивирани служители. Това е отрасъл, в който има много нестабилни работни места. Има договори за наемане, които са на база 0 часа на работна седмица. И така нататък. Госпожа Фостер има думата. Две минути. Консерватори от името на ЕКР благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за работата му по тази резолюция. Ще се спра на нейното съдържание. Разбира се, положени, е, положени бяха усилия за подкрепа на всички групи. Съгласни сме с голяма част съдържанието. За съжаление има три ключови области, които не можем да подкрепим. На първо място параграф и въпросите на конкуренцията. Според мен не е работа на Европейския съюз да решава как глобалните превозвачи вършат дейността си или се финансират при положение, че спазват условията на международните договорености. Не можем да се месим. Този подход без съмнение ще навреди сериозно на доверието в Европейския съюз и ще подкопае предприятията. Второ, социалната програма. Авиационният сектор е сектор на растеж, който привлича и осигурява високо квалифицирани служители. За да продължи тази тенденция, сегашното законодателство за условията на труд, стандарти и практики, в това число и колективното договаряне, трябва да се запази. За съжаление, допълнителните параграфи са твърде прескриптивни и навлизат в детайли за договори, и това са въпроси, които са в правомощията на националното право. На... Говори се за ролята на ЕАЗа и ИКАО. Напълно подкрепям признаването на ЕАЗО като важен, важна агенция за безопасността. Трябва да кажа, че не подкрепяме един европейски глас в тази област. Индивидуалните страни сключват договори с ИКАО по конвенцията от Чикаго. Затова не подкрепям премахването на представител от всяка държава членка. В заключение, господин председател, това са ключовите причини, поради които внезахме, внесахме специа... отделна резолюция и към момента не можем да подкрепим обща резолюция. Очакваме да чуем, госпожо комисар, вашето предложение през декември. Госпожа Майснер от групата на либералите за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Новите впечатления, които днес ни изложихте, включая и от пътуванията си, са изключително важни за нас. Важно е да чуем, че това е сред нашите приоритети и че от този приоритет включително зависят и нови работни места. Следователно трябва да го подкрепяме. Можем, разбира се, да помогнем процеса на новаторство там за повече разнообразни енергоисточници или нови материали. Аз неодавна бях на представена за това как ще изглежда бъдещият въздухоплавателен апарат. Все още не е измислен, искам да кажа, но ни трябва тласък на новаторството. Новите летателни апарати трябва да са по-безшумни. Освен това, проверките за сигурност и безопасност и те трябва да се подсилят или пък по-малките газови емисии или пък повече конкурентно способност. Разбира се, не само държавите от Персийския залив, а и от други географски региони по света са пречка по пътя на нашата конкурентност. Така че този регламент 868 определено трябва да бъде подложен на преглед, за да се уверим, че има, че предвижда съответните механизми за борба с несправедливи условия. Тук са всъщност на карта не само бъдещето на авиацията, а и самолетостроенето като цяло, както и всички ангажирани там като работници или служители. Следователно, стратегията трябва да цели подобряване на конкурентоспособността в Европа като цяло, а не само в един отделен бранш. Сега нещо друго. Условията на труд, разбира се, че са важни. Трябва да търсим обучени и специализирани работници, но и екипажите и пътниците следва да са сигурни за механизмите, които гарантират безопасността на полетите, като например здравните прегледи, на които са подложени пилотите или техническите спецификации на тези летателни апарати. Благодаря. Лопец Бермейо пер... Е, за една минута госпожа Лопес Бермехо от името на Обединената левица. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да започна най-напред с социалните въпроси, така както ги описа госпожа комисаря. Потребителите са всъщност производители в крайна сметка. И ако техните социални и трудови условия се разклатят, то тогава целият процес се разклаща. Защо го казвам? Защото авиенци транспортът са секторите, където се практикува най-много социален дъмпинг. Толкова е тежко положението, че се отразява дори на сигурността на полетите, както твърдят е, неодавна публикувани проучвания. Затова искам да се обърна към комисията с молба да не се либерализира секторът за сметка на трудещите се. А има вече такива намерения, като така нареченото споразумение за договаряне на услуги. Има колективни трудови договори, които трябва да се зачитат. В противен случай това ще се отрази зле на трудовите условия и на сигурността. Затова искам да изразя тук е, солидарността си към трудещите се в Air France. Най-напред става дума за тези компании, които са държавна собственост част от тях биват приватизирани, както и съответната летишна инфраструктура. В Испания, например, мога да цитирам случаят с АЕНА и това е скандал, абсолютен скандал, при това с благословията на комисията. И накрая климатичното изменение. Авиацията е, изхвърля много вредни газове. Затова в навечерието на комисията КОП-21 искам на места на комисията в този смисъл. Благодаря. Госпожа Дали от името на Зелените. Рекордни 3 минути. Госпожо комисар, драги колеги, авиацията е транспортът, който, на който се падат най-много е, емисии. Той е три пъти по-вреден за климата от автомобилите. Отиване и връщане Лондон, Нью Йорк произвежда толкова а, емисии, колкото за отоплението на един човек. Само, че този сектор е освободен от данъци върху керосина, нито ДДС за трансгранични полети. Авиокомпаниите са шампиони по фискални подаръци. Това нормално ли е керосина да е единственото изкопаемо гориво, което не се облага? Резултатът от 90-та година Емисиите в този сектор се увеличават с увеличи 110%. Може да се отруи през следващите 5 години, а ние искаме да спазим е, целта за 2, не повече от 2% е, повишаване на температурата на земята. Решението е да се обложи данък керосина и ДДС. Друг въпрос. Е, Въздушният транспорт е джунгла, договори с нулеви часове. Работниците трябва да имат гаранции предвидени от европейското законодателство. Госпожо Булц, искаме да ви вярваме. Вие казахте, че няма да пренебрегнете този въпрос. Нека да сложим край на фискалния и финансовия дъмпинг, които са в ущърп на работниците никога не са били предприяти решенията за нелоялната практика в тарифирането. Принудете авиокомпании като Ryanair да спазват изискванията. Нека да сложим край на нелоялната конкуренция от близкоисточните авиокомпании. Емирец, Катар, Airways, Етихат и имат, получават държавна помощ. Как искате европейските компании да се справят? Имаме нужда от нови разпоредби срещу налоялната конкуренция. Както виждате, тук имаме три предизвикателства – климат, социални и международни предизвикателства. Трябва да започнем да се борим с тях още днес. Резолюцията на НП не дава решение за разлика от тази на еколозите. Без това планетата и потребителите ще, ще плащат цената. Благодаря, госпожо Гали. Госпожо Юто, само една минута за вас от името на групата Европа, свободата и пряка демокрация. Драги колеги, най-добрата европейска авиокомпания за последните 5 години според Skytrax е Turkish Airlines и то не на държава членка. В, в, по света въздушните маршрути все повече се изместват към Азия през Близкия изток. Ако се огледаме, ще видим, че най-големите авиокомпании като обем и брой пътници са Emirates, Qatar Airways, Etihad и Turkish Airlines. Не можем да не отбележим провала на европейските стратегии, което е свързано с все по-масирано присъствие на капитали от трети страни. Имам предвид, например, това, което се случва в Италия с продажбата на голяма част капитала на Алиталия, бившият национален предизвикател на Етихад. Тази продажба беше представена като голям успех от правителството на Ренци, за да се преодолеят недостатъците и лошото управление от миналото. Какъв е резултатът? Слаба неконкурентна индустрия, дезориентирана от недостатъчното планиране на ниво пътникопотоци, хъбове и връзки. Какво възнамерява да прави комисията? Да, да обърне тенденцията през последните години и да даде нов тласък на европейската индустрия, като я защити от чуждите компании или пък да парафира неизбежният разпад. Госпожа Арнолто. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, госпожо комисар, в увод... като увод искам да подчертая, че Що се отнася до един от европейско небе, колкото и да са добри идеите зад него, мисля, че под претекста да се опростят нещата, всъщност създаваме една система, която е гигантска и липсва гъвкавост. Също време предложението на комисията е интересно от няколко гледни точки. Първо, що се отнася до сигурността, ние винаги смятаме, че е добре да се засили сигурността във всяка област, като се взема предвид особеностите на гражданската авиация. Аз съм работила в Air France 35 години. Тя изисква много високи нива на сигурност. Необходими са и мерки, като медицинска е, подкрепа е, за е, персонала и кабинния състав на авиолиниите след инциденти като тези с German Wings. Трябва да се има предвид, че авиацията е важна за економиката на всички наши страни и компаниите също времено не могат да просъществуват, ако не са на едно и също равнище, на равна нога с страните, с авиокомпаниите от страните от Персийския залив, например, които са техни конкуренти, що се отнася и до а, налозите върху различни услуги на, на, зем, на наземното обслужване и а, е, що се отнася до а, е, горивото. И така, а, е, вие непрекъснато искате да намалявате емисиите а, на парникови газове, но с това всъщност да, а, сериозно затруднявате работата на авиокомпаниите и поставяте и в по-неприятно положение потребителите, защото те ще трябва да покриват разходите за допълнителен данък. Господин Епити Деос, една минута. Благодаря, господин председател. В областта на въздухоплаването разполагаме с отрасъл, който може да е отличен фактор за увеличаване на економическия растеж в Европа, стига да подходим към него новаторски и стратегически. Това може да е отрасъл на бъдещето и той трябва да бъде конкурентно способен, за да може да се справи с економическия натиск, идващ от страни извън Европейския съюз. Трябва да се действа против тази нелоялна конкуренция, да се засили и сигурността на полетите, и също така трябва да се направи възможно въвеждането на технологии, полезни за околната среда. Да се увеличи заетостта и хората, които работят за тези авиокомпании, да бъдат добре обучени и е, да имат капацитет за адаптация към нови технологични мерки. Необходими са и мерки за засилване на отрасъра.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 успяхме да изготвим ясно становище тук в парламента в областта на въздухоплаването. Господин председател, искам да подчертая, че възлагаме големи надежди на този доклад в НП, имам предвид. На 2 декември очакваме да получим наистина новаторски документ, който да ни посочи какви са точно намеренията на госпожа Булц за авиацията и за конкуренцията в този сектор. Казаха ми, че на 2 декември ще получим този документ. Искам да подчертая следните няколко пункта. На първо място конкуренцията, конкурентно способността по-скоро. Секторът наистина е световен, следователно и конкуренцията е такава по повод на условията имаме някои съмнения относно някои от държавите в Близкия и Далечния изток. Сега, по-нататък, новаторството като втори пункт. Авиацията е свързана не само с самолетостроенето, а и с дрони и сателити. Следователно и тези браншове се нуждаят от специфична подкрепа трети пункт, сега по повод на колегата Ерток. Социалната програма, понякога в областта на авиацията не винаги зачитаме правата на трудещите се. Трябва да си го признаем. И накрая сигурността. Нека да си спомним за инцидента в Египет. Сигурността продължава да бъде всъщност нашият най-голям проблем и най-голям първи приоритет. Благодаря. Госпожа Яла Сендер, благодаря господин председател, госпожо комисар. Моля ви, когато започнете да работите по този пакет, който ще излезе края на годината. Моля да не забравят 850 милиона пътници, които летят годишно. Те имат право на удобство, имат право на лесен достъп, но имат право и на сигурност. Имат право и на защита спрямо пред тези, пред тези авиокомпании, които малтретират пътниците си. В сектора работят близо половин милион души, които са изложени на натиск, на конкурентен натиск. Даже има млади пилоти, които не само, че не получават заплата понякога, а даже трябва да плащат, за да имат летателни часове. В противен случай ще загубят разрешителното си. И накрая европейските граждани европейските граждани трябва да имат право на достъп до летища, така че регионалните летища трябва да бъдат извикани на нов е, живот. И разбира се, рециклирането. Тази индустрия, европейската авиационна индустрия, трябва да може да рециклира отпадъците и да е конкурентна в този смисъл. Благодаря. Господин Пореба, Дами и господа, авиокомпаниите са изправени пред много трудности с конкурентно способността, както вътрешно, така и във външен план. Във вътрешния пазар има много регулации и ограничения и има вътрешните правилата за вътреш, вътрешните правила за емисии, които отслабват авиокомпаниите. Призовавам ви в предложението през декември месец да се представи дългосрочна стратегия за развитието на сектора. Искам да подчертая и важната роля на регионалните летища, както се вижда в моя избирателен район. Има едно летище в Яшонка то е второстепенно летище, но е възможно да се превърне в важно летище, което да поеме част от натоварването на големите летища. Ето защо ви призовавам това предложение да даде стратегически принос за развитието на сектора в Европа. Господин Теличка има една минута. Не дейте много да бързате и да тичате, защото пречите на превода. Оценявам това, че оценявате резолюцията, като че ли вървим в една и съща посока. Мисля, че резолюцията е балансирана, не е съвършена, но като че ли имаме ясни цели. Няколко думи за казаното от колегите. Факта, че някои авиокомпании няма добри резултати, не е грешка на авиокомпаниите, а на държавите членки. Винаги вината е на Европейския съюз. Имаме нужда от авиационен пакет, ще трябва да осигурим условия за равнопоставеност. Ако има държавна помощ, тя трябва да се преодолее. Комисията трябва да положи усилия, но протекционизмът не е отговорът, госпожо комисар. И ние сме нетърпеливи. Ако седемте точки, които очертахме, се отразят добре, ще има солидна база за нашите действия. Принципът обаче трябва да бъде конкуренция, а не протекционизъм. Благодаря, господин Хунтис. Една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Е, комисията предприема мерки за авиацията, но може ли, е, не е ли най-добре да се забрани приватизацията в тази област, включително, що се отнася до летищата, защото имам шантаж понякога. В Гърция, например, правителството продава а, малки летища, които са от голямо значение за туризма в региона, и изглежда, че от всичко това печели, е, печелят летища като франкфуртското. Тоест, от това печели Германия. Това ще се отрази на туризма в Гърция и на практика е колонизаторска мярка, нещо, което се отразява и на политиката на ценообразуване на другите национални правителства. Гражданите в Гърция в момента се борят за да задължат гръцкото правителство да сложи край на този тип империалистични мерки. Господин Пипер, Ehm, Само искам да поздравя преди това тук колегите в галерията и да им кажа, че дебатът днес е особен, тъй като се провежда в присъствието на госпожа комисаря, както и на депутатите, които са членове на съответната Европейска комисия, тъй като обсъждаме бъдещето на европейското въздухоплаване. След това ще дойдат много други колеги за гласуването. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, европейската авиация е подложена на натиск. Става дума за данъци, правата на пътниците, субсидирани конкуренти. Последиците са много тежки. Европейските авиолинии загубиха 20 000 работни места само през последните няколко години. И така, авиакомпаниите и цялостния отрасъл на въздухопланаването трябва да могат да се възползват от либерализация. Трябва да се предприемат някои мерки, които може да не се харесат на всички. Сливания, поглъщания и прочие. И тук става дума не само за чудесни думи от страна на комисията. Има нужда от действия, госпожо комисар. Държавите членки трябва да се занимаят с създаването на едно действително общо европейско небе. Не може все да се държим, сякаш а, а, небето е безоблачно. Този подход не е подходящ за единното европейско небе. Трябва да се работи за насърчаване на нови технологии, на лоялна конкуренция, на конкурентно способни летища това е начин да се постигне напредък. Очакваме следващите стъпки. Господин Оели, една минута. Благодаря ви. Аз също бих искал да приветствам комисарият Буч. Разбира се, ясно е, че, трябва, че имаме нужда от по-висока степен на сътрудничество в този отрасъл. Аз съм един от основните защит, защитници на туризма в Европейския парламент. Специалист съм от отрасла и взимам думата от името на 10 милиона работещи и 2 милиона предприятия в Европейския съюз. Отрасълът на туризма, авиакомпанията, хотелите, всички заинтересовани страни са единодушни, че Европа е най- привлекателната туристическа дестинация в момента, но това може да се промени в близко бъдеще. Защо? На първо място заради визовият режим. На второ място е, е проблемите, свърз... проблемите свързани с е, регулацията на сектора на възроплаването. Те осложняват пристигането на десетки милиони туристи от Китай, например. Така че това е един много важен сектор да се създават голям брой нови работни места и трябва да работим с тяхното запазване. Благодаря ви, господин Ван Данен, за една минута. Мен doet helaas weer een poging om de eigen geloofwaardigheid onderuit te halen. Благодаря ви, господин председател. Нека да бъдем разумни. Всички знаят, че Европейската комисия изготви пакета в областта на въздухоплаването и въпреки това, малко преди изготвянето на доклада, Всички изисквания, които имаше парламента, изчезнаха. Това е просто бълване на хартия. Необходимо е да помислим за всички оператори. Сигурността е изключително важна в този сектор, най-вече в момента на чекиране на багажа. Искрено се надявам, че ще избегнем, че ще успеем да излезем от този омагиосен кръг. Благодаря ви, господин Реке. Благодаря ви, господин председател, госпожа комисар, скъпи колеги. Проекто резолюцията, която подкрепяме, показва до каква степен Европейският парламент е изпълнен с надежди и се вълнува от съдбата на един отрасъл, който, е както беше казано еднократно, изключително важен. Все пак обаче имаме известни притеснения, свързани с правата на пътниците и разпределението на маршрутите, например. Комисията продължава да поддържа корпорациите и възпрепятства новото законодателство. Смятате ли, че новият пакет в областта на възхоплаването ще доведе до напредък от страна на държавите членки? На второ място, в момента предоставяме нови правомощия на Европейската агенция за авиационна безопасност. Смятате ли, че е разумно Европейската комисия по настояване на съвета да, да иска намаляване на бюджета и на човешка капитал на, на агенцията точно в момента е добра идея? И накрая, за нас е много важно да продължаваме с инвестициите в инвестиции в иновациите, то защо смятам, че трябва да се продължава с нещата подобни усилия, а не да бъдат погребвани. Благодаря ви, думата има господин Деберанс Паскуал. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че сте тук. В началото трябва да поздравя всички колеги за резолюцията и за нейното съдържание. Сектора на авиацията има нужда от нов стимул, за да стане по-конкурентоспособен, по-устойчив. Европейските компании следва да бъдат укрепени, подсилени. Същото въжи и за европейските летища. Трите големи политически групи са подкрепили тази резолюция и мисля, че ние напипваме пулса на нещата и очетаваме добре проблемите. Искам да поговоря за реципрочността с трети държави. Е, трябва да се опитаме да прогнозираме малко по-добре развитието на сектора в това отношение. Знаете, че там работят високо квалифицирани работници. Предложението на комисията ни харесва, но няма, няма как да не споменем параграф 28. 28 параграф е проблем за НП, там не се споменава Гибралтар – в Гибралтар има едно летище, е, на което сега има блокаж, е, то е блокирано. Тук става дума за суверенитет. Нито съвета, нито комисията не се произнасят по проблема. Испания и Великобритания са суверенни държави. Те продължават да говорят по проблема. Да се надяваме, че диалога ще продължи. Ако Великобритания остане в Европа, а ние се надяваме на това, да се надяваме, че и проблема с Гибралтар ще бъде решен. Благодаря, госпожа Демонте. Господин председател, уважаеми господин комисар, Изключително важно е да се изготви в най-скоро време пакет в областта на въздухоплаването, за да може да се засили сигурността на летищата и на сектор на въздухоплаването като цялото. Заради високата конкуренция, която съществува в този сектор, е важно колкото се може по-бързо съвета да излезе с комисията, извинете, да излезе с предложение към съвета за засилване на мерките за сигурност по летищата. Единното европейско небе също трябва да бъде използвано в своята цялост, да използваме целия му потенциал, за да може всички да се е, възползват от неговите предимства. Туристическия сектор също е засегнат. Необходимо е да има по-добра организация и планиране на полетите, но това не трябва да става в ущърп на социалните изисквания. Благодаря. Благодаря, господин Златовски. Една минута. Пане Przewodniczący, Господин председател, уважаема госпожо комисара, все повече пътници се възползват от възможността за пътуване в Европейския съюз и това е свидетелство за успех на европейските авиокомпании. Има все по-голям избор и все по-атрактивни цени и Европейската комисия с пълно право иска да се справи с някои от проблемите, които продължават да съществуват и за целта е предвидил пакета за въздухоплаването, който ще гарантира бъдещето на авиакомпаниите. Не бива обаче да се създават пречки пред развитието на тези предприятия. Не бива също така те да бъдат обременявани с допълнителни административни или финансови разходи. Трябва също така да се, да се гарантира сигурността на пътниците, на пилотите, на хората заети в наземните услуги. И също така трябва да се насърчават иновациите, които са в основата на по-ефикасните системи за управление на въздушното а, движение. Трябва да се модернизират инфраструктурите на голям брой летища в Европа и да се подобрят а, пътните връзки между летищата и градовете. Ясно е, че на вътрешния пазар на въздухоплаването в Европа няма конкурен... не бива да има конкуренция на авиокомпании, които работят при неприемни за нас условия. Се надявам, комисията отговори на всички тези предизвикателства. Благодаря ви, думата има госпожа Билбао Брандика. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Европейския съюз сега има възможност, благодарение на този пакет за авиацията, да покаже, че може да загърви интересите на, на отделните държави и да се възползва максимално от а, възможностите, които може да предложи на гражданите на Европа. Ето защо имаме нужда от единното европейско небе. Тази мярка би довела до по-голяма ефикасност и устойчивост за нашите авиационни компании. Вече имаме глобален пазар в областта на авиацията и е нечестно нашите компании да страдат. Много е важно, естествено, да се обърне внимание и на сигурността. В вътрешен план трябва да намалим административната тежест, да интегрираме системата за продажба на билети, Регионалните летища трябва да бъдат взети предвид. Освен това, трябва да отчетем по-добре търсенето на различни услуги и да подобрим управлението на летищата. Очакваме с нетърпение вашето предложение, госпожо комисар. Благодаря. Думата има госпожа Лукачевска. Благодаря ви. Действително Въздухоплавателният сектор допринася за създаването на нови работни места, за развитието на туризма и за растежа. А туризма увеличава контакта между хората и това има своите е, социални предимства в Европейския парламент. Този сектор наброява около 5 милиона работни места и 360 е, милиона евро, които допринасят по свой начин за БВП на Европа. Всички ние осъзнаваме, че са многобройни проблемите в този сектор. Ето защо е необходимо да предприемем действия. Целта на тези действия трябва да бъде да има лоялна конкуренция, като същевременно се осигури и сигурността на пътниците. Необходимо е да поставим акцента върху сектора като цяло. Нека да не забравяме правата на пътниците и правата на работещите в тази сфера – до тук фрагментирания пазар представляваше бреме за въздушните превозвачи, но смятаме, че с единното европейско небе ще може да се внесат някои подобрения. Необходими са промени и аз съм убедена, че мерките, които предлагаме в резолюцията, ще ни позволят да изготвим дългосрочна стратегия, която да бъде ефективна за целия сектор. Благодаря. La parola all'onorevole Sechnalova. Благодаря, госпожа Сехналова. За слово, важена пани комисарко, важене колегиня и колегове. Скъпи колеги, Аз също бих искал да кажа няколко думи за пакета, който в момента се подготвя. Знаете, че секторът на възокоплаването е един от най-либерализираните в света. Има много силна конкуренция там. И също така сме наясно, че има практики, които подронват социалните стандарти, е, свързани с търсене на по-добра конкурентна способност. Подобни форми са нетрадиционните договори за заетост и не бива да подценяваме подобни практики в, в, в отрасла на възхоплаването, особено когато те могат да представляват заплаха за сигурността на пътниците. Благодаря ви. Онореоле Далтон. Господин Далтън, благодаря, господин председател. Авиацията е много важна за економическия растеж. Ryanair и EasyJet е, помагат много повече за регионалното развитие, отколкото нашата помощ. Авиацията обаче е бизнес в световен мащаб, така че трябва да бъдем открити, конкурентоспособни, трябва да подобрим решения като интегрираната продажба на билети, мерки свързани с горивата, трябва да приключим работата по единното европейско небе и да сключим споразумения с нашите партньори. Капацитета в момента е ограничени трябва да е, заложим на регионалните летища, като например летище Бирмингам, аз съм от този район. Много държави членки е, налагат е, летишни такси, които са много високи. Например, ако летиш от Великобритания до по-далечни места летишната такса е над 70 паунда, а в Германия около 40 евро. Мисля, че трябва да внесем порядък тук. Имаме нужда от пазарна цена, която да е конкурентна в глобален план. Господин Ван Милтенбург. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се спра на правата на пътниците и по-специално тези залегнали в директивата 260 едно. В това отношение стигнахме до задънена улица, без значение дали говорим за приложението на директивата в Обединеното кралство или в Испания. Целият въздухоплавателен сектор се превърна в жертва. Никой не е наясно какви точно са правата му. Европейската комисия възнамеряваше да излезе с тълкователни разяснения, за да има еднакво тълкуване навсякъде, но това не се случи. Важно е да се упражни натиск върху съвета, за да може да приемем нови правила, защото само нови правила могат да ни осигурят необходимата правна сигурност. Бих искала да кажа на колегите, които ще председателстват съвета, че трябва да се заемат за работа, за да може Европа да изпълни обещанията си. Благодаря. Господин Ван Михтенбург. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за направените разяснения по пакета за авиацията. Напълно съм съгласен с вас. Възокупуването се нуждае от нов тласък, за да може авиакомпаниите и отрасъл като цяло да се намират в по- благодатни условия. И за целта имаме нужда от стратегия в дългосрочен план милиони работни места зависят от този сектор, но, както казаха и колегите, независимо към коя политическа група принадлежат. Разбираме колко важен е отрасъл стопанска гледна точка, но не бива да пренебрегваме и социалните стандарти, тъй като социалната закрила и условията на труда на заетите в този отрасъл са пряко свързани с сигурността на пътниците имаме нужда от опитни и мотивирани служители в този сектор и за целта имаме нужда от много ясни определения, като например определение на професионално, на професионално местопребиваване за служителите като пилотите, например. Трябва да се сложи край на неприемливи социални практики, като например схемите плати за да летиш удобните флагове и други. Благодаря ви думата има колегата Нилсън. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, очаквам с нетърпение това предложение. То ще се появи през декември. През последните години видяхме как трудовия пазар в сферата на авиацията прилича на дивия запад. Намаляват се заплатите, условията на труд се влушават, работодателите стават все по-несериозни и това застрашава сигурността. Ето защо трябва да спрем тези практики и да имаме законодателство. Много е важно да има по-добро европейско сътрудничество в тази област. Не можем да пренебрегнем въпросите за сигурността за сметка на интересите на големите държавни власти. Има ли въпрос, където има позиция на народа за европейска, обща европейска политика? Да, има и това е авиационната сигурност. Влушените трудови условия водят до влушена сигурност. И ето защо тези проблеми трябва да бъдат решени заедно. Думата има господин Кох. Колеги, колеги, либе фрау комисарин, Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, най-напред бих искал да посоча, че се радвам, че обсъждаме този общ пакет днес. По този начин ще имаме добра законодателна дейност – няма да предприемаме отделни действия в отделни области, които да ни доведат до различни резултати. От четвъртия железопътен пакет очакваме този пакет в областта на въздухоплаването. Сигурен съм, че след пакета за въздухоплаването ще имаме пакет и за морския транспорт, както и за сухопътния. Уважаема госпожо комисар, Въздухоплаването има и своето международно измерение. Не трябва да работим сами в това отношение. Имам предвид емисиите от въздухоплавателния сектор. В това отношение би било добре да има международни норми, които да бъдат възприяти в рамките на ИКАО. Въздухоплавателният сектор трябва да бъде конкурентоспособен на световната сцена. Ето защо се радвам, че сме поставили акцента върху конкурентоспособността в нашата резолюция. Днес въздушните компании са изправени пред конкуренцията на страните от залива. Там се практикува нелоялна конкуренция. Ето защо е добре Европейската комисия да помисли върху проблема и да помисли за внасянето на евентуални промени в пакета за въздухоплаването. Държавите членки трябва да бъдат достойни преговарящи, ако желаем да имаме единно европейско въздухоплавателно пространство. Благодаря, господин Саймон. Thank you, Mr. President. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, Проблемът в отрасла на възроплаването от години насам е фактът, че продължаваме да го разглеждаме като отрасъл. Задаваме въпроси за отрасла, вместо да си зададем на въпроса как този отрасъл се вписва в економиката и обществото като цяло. И е за това се стига до подобни абсурдни положения, като Обединеното кралство, където националният регулатор реши да построи е, Поредното. Поредното летище в Лондон при положение, че няма никакъв економическа нужда. Е, дещо в Бирминган допринася в голяма степен за местната економика, допринася с 2 милиона за националния бюджет, но би трябвало да е още, от още по-голямо стопанско значение. Ако погледнем колко важно е са летищата за економиката като, като цяло, трябва да се замислим какви са условията, по които работят хората по тях. Не искаме да има е, договори за нула работно време схеми, като по тези летищи и други подобни неприемливи практики на толкова важно работно място. La parola all'onorevole Montero de Aguiar. Колегата Монтеро де Агияр. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги. Предизвикателствата пред авиацията в Европа са големи. Говорим за компаниите, за аеронавтиката, говорим и за летищата. Летищата са изправени пред много голяма конкуренция. Тя се засилва и доста често е нелоялна. Говоря за конкуренцията от страна на трети държави. Възможността за взаимно свързване между европейските летища вече е доста намаляла и това оказва въздействие върху регионалните летища най-вече. Обръщам се към вас, госпожо комисар. Искам да кажа, че е много важно Европейската комисия да предвиди стратегия за регионалните летища в пакета. Естествено, не трябва да се забравят правилата за държавна помощ. Регионалните летища трябва да са част от цялостното решение. Те трябва да са обвързани с така наречените големи летища Регионалните летища свързват хора, места, стоки и услуги с по-големите центрове. Те, освен това, са места, около които туризма процъфтява и това е много важно за регионалните економики. Летищата са съществени и за кохезията на регионите. Тук имам предвид най-вече Мадейра. Благодаря, господин Капуто има думата. Благодаря ви, господин председател. Въздухоплавателният сектор в Европа бе изправен пред многобройни промени и предизвикателства – по тази причина Европейската комисия изготви амбициозен пакет, който трябва да осигури устойчиво развитие на сектора. Трябва да се намали и влиянието на този сектор върху климата. Този сектор е на второ място по емисии на парникови газове а е необходимо да се предприемат мерки до 2016 година за намаляването на тези емисии. Пакета, който предлага комисията, може да ни позволи да се справим с проблема, нещо, което е залегнало още в протокола от Киото. Трябва да се замени използването, изхвърлянето на керосин, като се преместят някои местни малки летища. Комисията работи също така и за конкурен... повишаване на конкурентоспособността на сектора. Необходимо е обаче и държавите членки да бъдат стимулирани, за да подобрят летищната инфраструктура. По този начин летищата ще могат да се справят с конкуренцията от летищата на трети държави. Дайуци, пани комисарка, летецки приемисъл е významným заместнавателем с Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Отрасът на, въздухоплав... на въздухоплаването е от огромно значение, тъй като той гарантира голям брой работни места. А, освен това, пътуването и възможностите да пътуване, което той дава възможност, са много важни за економиката. Затова и отрасът е толкова важен за нас. И основната ни цел по отношение на него би трябвало гарантиране на стабилност в отрасла. А, паралелно с либерализацията трябва да се гарантира високото качество на услугите, както и правата на пътниците. Същото въжи и за обещетенията, които пътниците получават. Новата законодателна рамка би следвало също така да гарантира сигурността на пътниците. При все това не бива това да води до преком... тези мерки да водят до допълнително забавяне по летищата, защото някой път много трудно се получават необходимите обещетения. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, през май стана ясно, че има едно проучване на университета в Гент, и според него половината от самолетите в нискобюджетните авиокомпании се водят от пилоти, управляват от пилоти, които не получават много пари. Norwegian, например, известната норвежка компания, също използва такъв персонал. Сега ставаме свидетели в авиацията на онова, което отдавна виждаме в морското дело. Това вреди на сигурността и на самите авиокомпании. Всеки иска да третира персонала си по един достоен начин. Е, комисията казва, че иска да се справи с проблема, да подобри условията на труд, но госпожа комисаря няма да се справи сама. Какво ще направите вие, госпожо комисар, за да решите въобще социалните проблеми в сектора на транспорта като цяло? Ще имате ли мерки за прилични условия на труд в авиацията? Благодаря, госпожа Муди. Thank you. Uh, the future благодаря ви. Бъдещето на този пакет е една чудесна възможност да преразгледаме споразуменията във връзка с Агенцията за безопасност в областта на въздухоплаването или ЕАЗа. Този сектор е изключително важен, за да може да се засили индустриалната база в Европейския съюз. Важен е също и за новаторството. В моя регион въздухоплаването работят 400 хиляди 4000 човека, като 6000 е, очакват да получат е, лиценз заради закъсненията в Агенцията за безопасност във въздухоплаването. Това означава, че трябва да преразгледаме действието на тази агенция. Необходимо е да продължим да бъдем конкурентоспособни в световен мащаб. Като член на комисията по бюджета, това разбира се не трябва да води до повече разходи от европейския бюджет. Така че възползвайте се от тази възможност, за да може тази агенция да може да работи за индустрията и да запази високо ниво на сигурност. Благодаря. Пасямо, ура! Благодаря ви. А сега преминаваме към процедурата по спонтанни изказвания. Колегата Гроне има думата. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Булт, с нетърпение очаквам да видя пакета за въздухоплаването едният месец. Въздухоплаването е много важно за Европа. Либерализацията имаше много при резултати и за пътниците, и за компаниите. И да, прави сте, някои авиакомпании се справят по-добре, други не чак толкова станахме свидетели на появата на нови авиокомпании, които много добре обслужват регионите. Колегите преди мен споменаха Ryanair и EasyJet, които достигат и до най-отдалечените региони. Но ви умолявам да вземете мерки по, по мерки като правата на пътниците, разпределението на слотовете и да се предприемат всички мерки за засилване на способността на европейските авиокомпании. Приветствам факта, че възнамерявате да се свържат с авиокомпаниите, базирани извън Европа, като например в Персийския залив. Важно е да се сключат цялостни споразумения с тези авиокомпании, тъй като те няма просто да изчезнат, а предприятията и пътниците от Европа вече ги използват и е нелепо да си мислим, че можем да изградим една крепостна стена около Европа, за да предпазим нашите авиокомпании. Трябва да изградим сътрудничество с тези авиакомпании и ви желая успех, защото съществено значение е да го постигнем. Тук въпросът е как да запазим нашето място в световната економика и не можем само да защитяваме историческите си достижения. Трябва да сторим повече за нашите потребители и за компаниите, които искат да са част от световната економика. Колегата Мария си има думата. Благодаря ви. Въздухоплавателният сектор е един от най-важните в Европа с оглед на растежа и новите работни места. Той е тясно свързан, разбира се, и с превоза на пътници. Оборота тук е 2 милиарда евро и в залог са милиони работни места. В Гърция тройката и меморандума, който ни бяха наложили, направиха така, защото някои летища да бъдат под управлението на Фрапорт, което е немско дружество, което означава, че имаме монопол върху управлението на летищата в Европа, а това означава нарушаване на европейските правила в областта на държавните помощи. Гръцките летища се държат от германците – туризма в Гърция води до доходи за немския народ, а не на гръцкия. Благодаря. Molto грация, президенте. Ladies and gentlemen. Господин Фронзолика. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, подкрепям този пакет за авиацията. Той ще представлява един стимул за, за сектора, ще подобри неговата конкурентоспособност, ще гарантира равнопоставеност на този световен пазар и ще зададе дългосрочна стратегия за въздухоплаването. Комисията трябва да вземе предвид иновациите в сферата на цифровизацията, мултимодалните решения, управлението на летищата. Много е важно този пакет да подкрепи екологични инициативи, като мерки, основани на пазарите с цел справяне с емисиите на въглерод. Европейските летища са изправени пред сериозна конкуренция и ето защо комисията следва да вземе това предвид и да вземе мерки по отношение на летишните такси. Освен това е необходимо да има план за възможности за развитие на регионалните летища в Съюза. Благодаря, казва господин Фронзолика на италянски. Господин Пает, господин, бъде господин председател, естонската национална авиакомпания получи помощ от а, държавата, която трябваше да възстанови и това доведе до банкрупт на, до фалита на нашата а, национална авиакомпания. Над 1600 души загубиха работата си. Твърдите, че е, държавни помощи са противоречие с, е, конкурентност, с правилата за лоялна конкуренция, но за каква конкуренция говорим тук и за каква конкурентна способност? Много малко авиакомпании е, изобщо искат да летят до Естония и изчезването на нашата национална авиакомпания затрудняват връзката на нашата страна с останалата част от света. Как по-точно смяташ, че тази ваша политика отговаря на интересите на Европа. Новият пакет за авиацията трябва да вземе предвид и факта, че конкуренцията не работи по нормален начин в по-отдалечените региони и не може да се прилагат едни и същи мерки за всички държави и членки. Законодателството трябва да бъде изменено по такъв начин, че и малките отдалечени държави имат възможност да са свързани с големите градове по целия свят. Пазара сам няма да успее да постигне това. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има колегата Сакорафа. Κύριε Επίτροπε, τι νόημα έχει να μιλάμε σήμερα για ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών. Благодаря ви за това, че днес имаме възможност да обсъждаме конкурентоспособността на въздухоплавателния сектор, защитата на потребителите, социалното измерение са важни, е, но може би тук се стига до монопол. Монопол, който обаче не бива наричан по този начин, когато е в ръцете на Германия. В Гърция има 14 летища, които са под немско управление и това стана под натиска на тройката – Само от тези летища, които бяха счетени за благонадежни, попаднаха в ръцете на Германия. Тези летища нямат никаква перспектива за растеж. Те не носят нищо за нашата държава. В тях не се инвестира. Тези летища бяха станаха жертва, която ние доброволно отдадохме при приемането на меморандума. Да не говорим за ситуацията на служителите по тези летища. Това ли е начина по който вие виждате Европа и растежа, госпожо комисар? Да, парола, лоноревле Келли. Думата има господин Кели. Благодаря, господин председател. Внимателно чух какво казаха колегите и комисаря. Много ми беше интересно, много неща научих. Три неща практиките в трети държави. Трябва да се справим с тях и то на глобално ниво, защото в авиацията трябва да има равнопоставеност. На второ място въглеродния отпечатък. Той ни притеснява, защото е огромен. Комисаря говори за това, че трябва да има стабилна регулаторна рамка за ограничаване на емисиите от въглероден двуокис трябва да използваме възможността в Париж сега на конференцията COP21 да стигнем до глобално споразумение. На трето място конкурентно способността на авиокомпаниите в Европа. Ryanair е ирландска компания, която е много успешна. Нения пазарен дял се разраства. Тя подобрява своите услуги. Неодавна Ryanair обеща на правителството, че пътниците ще се разраснат с 1 милион, ако се премахне един определен данък и това се случи. Благодаря на господин Кели и сега комисар Булч от името на комисията. Президент, dear members of European Parliament. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, това беше един наистина забележителен дебат, който показва колко важна е темата. Въпреки големите предизвикателства, пред които сме изправени, съм убедена, че ще се, че ще се взема всяхното преодоляване по възможно най-добър начин и с участието на всички заинтересовани страни. Ще отговоря накратко на някои от въпросите и коментарите ви. За нещастие няма да мога да отговоря на всички въпроси поради ограниченото време. Мога да говоря много бързо, но това ще е проблематично за проводачите. Така че ще отговоря на колкото мога от въпросите сега. с готовност ще отговоря на писмените ви въпроси, ако не сте получили достатъчно изчерпателен отговор. Първият най-често задаван въпрос е свързан с а, запазването на лоялната конкуренция. Запазването на лоялната конкуренция е основна цел за Европейската комисия и ние разполагаме с различни инструменти, за да постигнем тази цел. На първо място включване на клауза за посветена на инфляцията в двустранните търговски споразумения, които се включва в Европейския съюз. На второ място преговори с водещи партньори за цел постигане на специфични секторни споразумения и също така използване на сектора в преговорите с трети страни, като се гарантира, че ексклюзивните правомощи на Европейската комисия и националните компетентни органи се спазват изцяло в контекста на тези търговски преговори. Следващият въпрос беше свързан с а, филиалите и с, а, извинете, с а, субсидиите. Държа да подчертая, че се твърди, че, са има, че има субсидии, но, но тяхно съществуване не е доказано. И също така не е доказано, че те са имали отрицателно въздействие върху европейските авиакомпании. Това, което ни вълнува всъщност. Не бива да забравяме, че загубата на конкретна способност на европейските авиакомпании се дължи на редица проблеми. На първо място разпокъсването на европейската система на въздухоплаването, на второ място пропуските в от европейско не бе на трето място не, недостигът и неплътно качество на инфраструктурата и липсата на цялостен подход по отношение на отрасла. Следващият въпрос беше свързан с а, прилагането на регламента от 2014 година, но се оказва, колкото изхранно да звучи, е, че до сега няма подадени жалби към Европейската комисия, въпреки притесненията от практики на нелоялна конкуренция от страна на авиакомпании от трети страни. И полезно възможността за преразглеждане на директива 868 от 2014 година и евентуалното предложение за преразглеждане ще излезе в началото на 2016 година. По отношение на условията на труд, в един конкретно способен пазар на търговията се полагат големи усилия за сваляне на цените потребителите, което разбира се оказва и натиск върху условията и заплащането на труда. Европейската комисия е наясно с тези предизвикателства. И всички работещи в отрасла на възокупаването трябва да имат възможност да се възползват от а, този сектор и от а, висококачествени работни места. И в този контекст най-важното е да имаме много силен социален диалог. Струва ми се, че имаме много добри условия за това което беше постигнато на конференцията през юн 2015 година. Важно е също така да разполагаме с всички факти и всички данни налични за данни за положението в сектора, за да знаем какво е реалното състояние с прилагането на типични форми на трудова заетост и какво е тяхното въздействие върху условията на труд на работещите в отрасла. Ето защо в най-кратки срокове Европейската комисия ще публикува проучване за условията на труд и заплащането в сектора на въздухоплаването. Междувременно с това Европейската агенция за авиационните безопасност е ще изготви проучване за въздействието на тези нови трудови модели върху сигурността. В момента с летищата в и компаниите в Европейския съюз отговарят на високите стандарти за квалификация и сигурност, но в момента не навсякъде има възможност за необходимите обучения. А обученията трябва да са основни приоритети, за това в момента ЕАС разработва една истинска европейска мрежа за акредитирани институти, които да предоставят обучение в Европейския съюз. Общи стандарти за компетентността и уменията на служителите, работещи в областта на сигурността по летищата, също е обект на работа в момента. Европейския съюз разполага с а, схемата с окови с емисии в Европейския съюз. И а, имаме нужда от подобен световен механизъм, за да се сложи край на увеличаването на мръсни паза комуникация след 2020 година. Предизвикателството, свързано с Гибралтар, беше споменато. Накратко бих искала да кажа няколко думи за него. Въпросът с Гибралтар поставя под въпрос няколко години на работа от три европейски институции – и да възпрепятства Европейския съюз да изпълни своите ангажименти в тази област. Ето защо продължаваме да умоляваме и двете страни да проявят конструктивен, да възприемат конструктивен подход и да намерят някакво решение. Стратегията за въздухоплаването може да се използва като кръговратен момент, в който да се промени нещо в отношението на двете страни. Това ще бъде и в основен интерес на пътниците. В заключение, господин председател, скъпи членове на Европейския парламент, Европейската комисия възнамерява да представи своята е, своят пакет за авиацията през 2000, е, през месец декември, извинете. Това разбира се няма да бъде универсално решение всички проблеми, но трябва да е първа стъпка напред за постигане на един по-устойчив и конкурентоспособен способен отрасъл на въздухоплаването и още по-силен и конкретно способен вътрешен пазар. Благодаря ви за дебата, очаквам с нетърпение по-нататъчните ни дебати и наистина се надявам да постигнем значителен напредък, за да може европейската авиация да бъде, да продължава да играе водеща роля и тук в Европейския съюз и на световно равнище. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо комисар. Получих 7 проекто резолюции. След дебата, дебатът приключи, гласуването ще бъде утре. Припомням на всички колеги, че в контекста на връчването на наградата Лукс за европейско кино за 2015 година. Започна кампанията за реклама на европейското кино. Припомня ви, че и трите филма, които са а, кандидати за награда тази година, Медитеранея, Мустанг и Урок, са с, с субтитри на всички официални езици на Европейския съюз. Наградата ще бъде връчена от Европейския парламент, защото ви насърчавам всички да гледате тези три филма и да гласувате. Имате възможност да го, да го сторите до 23 ноември тъй като на 24 ноември ще се състои церемонията по връчване на наградата Лукс. Бих искал също така да осведомя гостите, които в момента присъстват на заседанието на Европейския парламент, че има и граждански глас. Т.е. всеки европейски гражданин също може да гласува за един от трите филма, който предпочита. И този глас, гласът на публиката също ще бъде взет предвид при вричването на наказа. Така че ако посетите интернет страницата на Lux Price и натиснете бутона Любим филм, ще може ви да гласувате. И ми се струва, че това е една прекрасна възможност всички граждани да вземат участие в този прекрасен проект, който ни насърчава да открием и преоткрием европейското кино. Затова ми е насърчавам всички да гледате филмите и да гласувате до 23 ноември. Надявам се, че възможно най-голям брой от колегите ще гласуват. Наистина насърчавам ви всички, нека да гласуваме, защото това е награда, която връчва Европейският парламент. Госпожа Коста вече обясни процедурата на гласуване, има и други важни сведения, но е от съществено значение вие, членовете на Европейския парламент, да участвате в гласуването. Припомням ви имената на трите филма Медитеранея, Мустанг и Урок. Прекратявам времето заседанието. Подновяваме го в 19 часа с гласуване.